Good morning, everyone. If you take... Добро утро, уважаеми колеги. Моля, заемете местата си, за да можем да започнем нашето заседание. Надявам се, че всички сте донесли картите си за електронно гласуване. Okay, everyone's ready. И така, всички ли сте готови? Would you please take your seats? Моля, заемете местата си. So the first uh, vote will be on... Uh... И така, първо гласуваме по доклада Белет по проекто регламента за вътрешния пазар на електроенергия, преработен текст. Започваме с изменение 87. Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. And the vote. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 89 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърли се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 101, моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 105. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Abstentions check 105. Нека да я проверим по електронен път. 105, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 106 и 107 кой са? за? Против, въздържали се, приема се. 108 кой за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 10 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 109 е е кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 11 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 110 кой е за? против, въздържали се, приема се. 111, кой е за? Против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. 112, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 113. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 115 и 116. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 143. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 146. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 148. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 149. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 150. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. no, 4. In favor. Компромис 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. 224. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 225. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 226. За? Против? Въздържали се? Приема се. 227. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Прав сте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 228. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 229. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 257. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 270. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 271. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля гласовете по 283. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 285. Маргарет, какво искате да кажете? Коментари без микрофон. 285. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 318. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 319. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 320 за. Против. Въздържали се. Приема се. 322 за. Против. Въздържали се. Приема се. 323 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 324. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Имаме хоризонтално изменение 329. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 304. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 325 и 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против. А, извинете, същото е. Идентично изменение, просто друга страница. 330 сега. Трябва ли да гласуваме? Не всъщност. 333 и 334. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 35, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 338, 339, 340 и тъй нататък. Имаме дълъг блок, наистина дълъг блок от изменения. Няма да чета всичко, но вие имате списък пред вас. И така, кой е за тези изменения анблок? За, против, въздържали се, приема се. Сега премина. Преминаваме към изменение 366. Не, 365. Кой е за? Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is open. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. 36. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Гласувахме по 36 и беше прието. За това преминаваме към 37. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. We have a vote in block. Имахме гласуване. И сега има гласуване Unblock 370-371 и други. Кой е за, кой е против? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 372. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ен... И още имаме гласуване анблок и устно изменение. Дали има възражение срещу устното изменение? Не. Тогава гласуваме анблок с устното изменение. Започваме с 38 до 42. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 374. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Някой обаче не е гласувал. Имаше една карта по-малко. 375. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Now everyone voted. А сега вече всички са гласували. Приема се. Но не беше ситуация такава, както с предишното гласуване. И сега ново гласуване на блока от 376 до 378. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 44. Не, всъщност отпада 44. 379. 379 сега. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 46 за. Против, въздържали се, приема се. 382. Кой е за? Против? Въздържали се. Моля електронна проверка. Моля гласовете. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 387 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 за, против, въздържали се, отхвърля се. 389 за, против, въздържали се, приема се. Анблок от 390 до 392. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 48. Добре, проверяваме по електронен път измененията анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. На 48 кой е за, против, въздържали се, приема се. 396 кой е за, против, Въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, приема се. Триста деветдесет и пет. Триста деветдесет и седем. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 424 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 425 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 426 за? Против? въздържали се, електронна проверка. Да вълти за Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 427, кой е за? Против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 428 и 429. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 430 за. Против? Въздържали се? Приема се. 431. Искате електронна проверка по 430? Е, да, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 431 сега. За. Кой е за? 431. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 432 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 433 за. Против. Въздържали се. Приема се. 434 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 434. Край на гласуването отхвърля се. 435 за, против, въздържали се, приема се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за,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 Компромис 8 за, против, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, 67. 67 не би трябвало да отпадне. 67.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 73 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 77 кой е за? Против, кой е против 77? Добре. Приема се. Изменение. Да, 77. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Кой е за изменение 2? Благодаря. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се 78 за, против, въздържали се, приема се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се 80 за, против, въздържали се, електронна проверка. It's Край на на гласуването. 81 кое е за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по окончателния текст. Измененията моля да гласувате по електронен път that we adopted compromise eight because you said rejected it in the ingoing past, just that we don't have one. You can... Uh, it's closed. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се, казах, че компромис 80 е отхвърлен, но всъщност е прият. What Okay. Преминаваме към следващия доклад. Да видим кой е той. Това е докладът на господин Поч. Общи правила за вътрешния пазар за електроенергия. А, преработка. Компромис 8. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Мисля, че не съм видяла правилно. Разбира се, нека да гласувам още веднъж компромис едно. Електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис, извинете, изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изминали 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно компромис номер 2. НП е, е с плюс един глас. Е, НП някой е гласувал повече, имам един глас повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се компромис 2, така че ще гласуваме измененията. Изменение 124. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 125 изменение. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменени 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 изменени за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, Нека да гласуваме електронно изменение 130. Гласувайте поне сега. Край на гласуването. Приема се. 132 изменение. Извинявам се, това отпада. Гласуваме 134-135 изменение заедно. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се.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 Кой е за? Т.е. 40 Отхвърля се. 141 за, против въздържали се, приема се. 142 за, против въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Компромисно изменение 12. Край на гласуването. Приема се. 144 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 145 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Нека да гласуваме електронно 15-то изменение, защото не видях точно кой как гласува. Край на гласуването. Приема се. 203-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по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 въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 а, и 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против. Още веднъж гласовите за. Приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 233 гласуваме за, против въздържали се. 234 за, против въздържали се. Приема се. 235 за, против въздържали се. Приема се. 11, а, 18, извинете, за, против въздържали се. Приема се. 19 за, против въздържали се. Приема се. 236 за, против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. За, против. Нека да гласуваме електронно по 20 изменения. Край на гласуването. Приема се. Изменени 237 за, против въздържали се, отхвърля се, 238 за, против въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 289. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 290 за. Против?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 въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за,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 въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против. Кой е против 52 изменение? Приема се. 53 за. Добре, нека да гласуваме електронно 52 изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против. Гласуваме електронно 62 изменение. А, it was a delay in hands. It's adopted. Приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против. Нека да гласуваме електронно 65-то изменение. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Приема се. 67 за, против,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 против. Нека да гласуваме електронно 99-то изменение. Приема се. Приема се и гласуваме по целия доклад електронно. Yeah, that's why I said to check because I had... Затова исках да проверим, защото не бях сигурна кой как е гласувал. Сега виждаме, че е прието. Гласуваме по целия доклад електронно. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Now we vote on the role of regions and cities in implementing the COP21. Гласуваме сега по регионите, ролята на регионите и градовете при прилагането на споразумението от Париж. Разделното гласуване по 17.96 беше отменено. Отегля... за против въздържали се приема се.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 за, против, въздържали се, прием се 8-3, за, против, въздържали се, отхвърля се 84, за, против, въздържали се, прием се 85, за, против, въздържали се, прием се 86, за, против, въздържали се, прием се 8.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 We can do the chairs and the instruments that we forgot. Oh my gosh. If you want. Yeah. And it is adopted. Приема се, така че благодаря на всички. Все пак имайте търпение за съобщенията на председателя. so, speak... Така ще говоря без да изчакам напускащите с надеждата, че ще ме чуете. И така предстои сред срещата на високо равнище с Африка от обществени и публични институции и частния сектор. От 2 до 8 след Една от темите ще бъде посветена на е, приобщаващо развитие и растеж чрез инвестиции. Това е интересно. След това имаме работен семинар относно границите и възможностите на програмата за обществено здравеопазване с отново от 10 до 12 утре. Е, Алойс Петърле ще участва и госпожа Соледат Хабесон. След това окончателния доклад за конференцията по океаните от юни месец, проведена под егидата на ОНЕ и междуинституционалните преговори по е, СТЕ постигнахме временно споразумение по е, четвъртатия етап е, има възможност за отвояване на резервата, резерва е, за стабилизация на пазара, увеличаване с 2% до 2020 година и е, да, изменения с цел предотвратяване на е, промени за отрасъла и линейно подобрение. Имаме показатели от 0,6%, 150 е, милиона квоти могат да бъдат и сертификати могат да бъдат дадени. Нямаме възможност за работа по в това отношение, освен две държави членки, възможен, възможна подкрепа за определени проекти. Има възможност да се увеличи с 0,5% фонда за модернизация ако не бъдат изчерпани всички 3%. Ясни критерия за проекти по, по член 10c и дерогацията по него и относно емисиите а, от а, корабите а, ще има нарочен, нарочна точка в преамбюла и прилагането започва от 2023 година и има а, разрешение за приемане на делегиране делегирани актове. Това е от мен. Днес след обед в 2.30 имаме гост директора на Световната здравна организация, отговарящия за Африка. Важен гост, така че приканвам всички да си дойде, да се върнем в залата в 2.30, за да чуем нейното изложение. На всички желая приятен обяд.